Надявам се, ще имаме бързи предложения, за да могат програмите Леонардос и Ерасмазъм да влязат в действие и за тях. Благодаря. Грация, грация. Благодаря ви много, господин Байон. Преминаваме към второто съобщение. То се отнася до една поправка. Комисия, комисията по вътрешен пазар – разпрати две поправки към два парламентарни текста. Става дума за одобрението на типа за общата безопасност на моторно превозни средства, ремаркията и цяло техническо оборудване, свързано с тях. Tali rettifiche si considerano approvate. В съответствие с алинея четвърта на точка 126 от правилника това ще бъде взето под внимание, освен ако 40 депутати не поискат промяна на това предложение за поправка. Сега вече преминаваме към гласуването. Да, моля, заповядайте. Сеньор президент Золтан. Господин председател, само за 20 секунди ще ми позволите ли да се изкажа? Всеки месец ние много се радваме, че можем да дойдем в Страсбург. Много ни харесва тук, но искам да се обърна към вас с един призив. Искам да предложа да простим нашето пътуване. Ние, членовете на италианската делегация, за разлика от, може би, други колеги, нямаме преки полети от Рим до Страсбург. По тази причина сме принудени да пътуваме цял един ден, което е уморително. Дали не може нещо да се направи Сър Франс и френското правителство? Дали не бихте могли да внесете официално предложение? което да ни помогне по-лесно да стигаме до Страсбург. Това наистина ще бъде много полезно. Председател, благодаря ви, господин Атиноро, за това много важно изказване. Разбира се, ние ще вземем под внимание вашето искане, което беше формулирано по толкова ясен начин. Ще направим абсолютно всичко, което е по силите ни да изтъкнем проблемът, с който се сблъсквате. Мисля си, че едва ли само италианската делегация има този проблем. Мисля си, че е добре да проведем дебата. Сега нека да преминем към а, гласуването. Госпожо Алфано. Господин председател, бих искала да направя едно изявление в връзка с псевдоопитите миналата седмица в Брюксел – мисля си, че бяха нарушени всички правила, свързани с евакуацията. Никой не дойде да ни обясни какво да правим изобщо, дали трябва да напускам. Защо Европейският парламент харчи толкова много пари за безопасност, когато няма спазване на правила за евакуация? Смятам, че трябва да се въведат по-стрикни правила и да се спазват стрикно. Благодаря ви, госпожа Алфано, казва председателят. Службите на Европейския парламент се постараха да информират всички в сградата, чрез служителите, които отговарят за сигурността, това е единственият възможен вариант, поне за сега. Много ви моля, нека да се съсредоточим вече върху гласуването. Кой е за доклада КОПА? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Тикао, кой е за? против, въздържали се, приема се. Галагър. Поимено гласуване. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Докладът се приема. Поздравление за докладчика. Докладът Ройл. Кой е за? Извинете, че може би неправилно ви произнасям името. За, против, възражали се, приема се. Поздравления, господин Ройл. Докладът Окуни. По именно гласуване, моля гласувайте. Водационе Кюса. Край на гласуването. с голям мнозинство. Поздравление за докладчика. Докладът Матиес. Кой е за? Против се? Приема се. Поздравление. Докладът Кавада за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравление. Докладът Орер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравление за докладчика. Докладът Гърдени. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поздравления, госпожо Гардини. Докладът окони, кой е за? А, извинете. Блок 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Блок, 1, блок 1, извинете, се одобрява. Сега предложението с всичките изменения. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. По именно гласуване, моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления! Докладът Лайфлит. Докладчика поиска думата. Заповядайте, господин Лайфлит. Благодаря. Благодаря, колеги. Няма да отнема много от времето ви. Искам да привлека вниманието ви върху нещо. Парламентът, според мен, винаги е на страната на демократите. Не на страната на диктаторите. Ние винаги сме били на страната, които се борят за правата на човека. Много се радвам, че говорим за това, че става дума за економически интереси. За първ път ние правим именно това. Не даваме възможност софтуери за наблюдение да се използват от диктатори. Това означава, че могат да се създават профили и Twitter да се използва нещата в бъдеще ще бъдат различни. Единственият недостатък е, че тези проверки ще бъдат едва след доставките. Може би ще бъде възможно да се направят проверки и преди да бъде изпратена стоката. Благодаря, господин Лайкфрид. Преминаваме към гласуването. Изменение 51. За, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията в изменение вид за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Голямо мнозинство Поздравления. Докладът на господин Фиданца. Гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Поздравления, господин Фиданца. Докладът Кох. Параграф 4. Кой е за? Извинявайте по на гласуване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Кратък коментар. В последният протокол беше раздаден у един беше раздаден един протокол в последната минута на членовете на НЕП, който е погрешен. Валиден е предишния. И така. Параграф 4. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Параграф 12. За, против, въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се. 25. За, против, въздържали се, приема се. 28. За, против, въздържали се, приема се. 29. Вато 30 е a фаворе. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, се въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 52. 50 искате да проверите. Добре, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Категорично мнозинство 52 за, против. Въздържали се, приема се 54 за, против. Въздържали се, приема се. Гласувайте 54. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Chi a favore 73 за. Против, въздържали се, приема се. 88 за. Против, въздържали се, приема се. 96 за. Против, въздържали се, приема се. 101. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се.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 59. Не, 29 за, против, въздържали се. Добре, проверяваме 29. Край на гласуването. Приема се. 40 за, против. Въздържали се. Приема се 41 за, против. Същото мнозинство, както и преди. Ако държите да проверим, ще проверим. Добре, 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. От... Приема се. 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме втората част на 45. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбила Д. За. Против. Да проверим. Гласуваме Д. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло за, против. Предложението се приема. Поздравления господин Дева. Докладът Зимер. Параграф 36, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме втората част. Край на гласуването. Отхвърля се.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 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Да проверим, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74 първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила Д. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема си. Проекта за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Поздравления, госпожо Зимар. Доклада Часковски. Кой е за? Кой е за? А, така, параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложението за резолюция за против? Въздържали се? Приема се. Поздравлявам. Поздравявам докладчика господин Трашковски. А сега докладът Каспари. Параграф 1. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. Две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втората част за, против, Проверяваме втората част на седми параграф. Край на гласуването. Втората част е отхвърлена. Параграф 8. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втората част. За. Против. Проверяваме втората част на 8 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 11. За. Против. Въздържали се. Моля, гласувайте поименно. 11 параграф. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение за в няколко части. Първата част за против, въздържали се, приема се. Второ, част, втората част за против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 21. За. Против. Въздържали се. отвърля се. 23 параграф. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Втората част. За Против. Втората част проверяваме електронно. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Параграф 24. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 параграф. За против. Моля, гласувайте електронно. 34 параграф. La, la е chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 36, първа часа. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 39. С първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме параграф 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 45, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Моля, вдигайте ясно ръка. За. Против. Приема се. 47 параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от била К. За. Против въздържали се, приема се. Точка от преамбюла L, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И така, цялата резолюция, моля гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика и добър апетит. Каро президент Шулц, аугури, бон апетито. Добър апетит, господин Шулц. Allora, il primo iscritto a parlare sulla relazione Coppa... Първо, по доклада Копа. Гвидо Милано е първият оратор, моля.